Сега давам думата на заместник председателя на комисията във връзка с положението в Миянмар. Molto di impegno oggi pomeriggio di Signori Presidente, Mr. President, uh, Господин е, председател, на 8 е, е, ноември в Миянмар се проведоха избори, в които, в които участваха 91 политически партии с над 6000 кандидати. Народа на Миянмар да, ясно заяви желанието си да живее в мирен и демократичен Миянмар. Беше избрана Ангсучи на нея народа се довари да проведе реформите. Европейския съюз беше сред първите подкрепили демократичното развитие на Миянмар. На 16 ноември Върховния представител се обади на Ансучи, за да я поздрави с изборната победа. Е, тя ам, подчерта важната роля на 150-те е, души, които наблюдаваха изборите, мисия водена от Александър Графон Лампсдорф. На това място искам да му благодаря за ангажимента и за отличната работа като ръководител на мисията. Процесът на демократизация на Миянмар още не е завършил. Противопоставянето между етническите мълцинства продължава да бъде загриженост. Е, в предишни е, е, избори нито една от големите партии не успя да спечели с кандидати мусулмани. Европейският съюз подчертава, че са необходими изменения в Конституцията, за да осигурят честни, справедливи избори за в бъдеще. Е, Конституцията обаче забранява на Ансочи да се кандидатира за а, е, а, е, президент. 25% от местата в парламента ще бъдат нейни и три ключови министерства ще дойдат от нейните политически опоненти, което означава, че всички политически сили трябва да започнат диалог на помирение. Въпреки тези предизвикателства, ние смятам, смятаме, че тези избори бяха знакови и предлагат възможност за демократизация на Миянмар. Следващия ключов момент ще бъде избора на президент в средата на 2016 година. Въпреки, че Ан Сочи в момента поставя приоритетите на новото правителство, можем да очакваме, че принципите на правото държава, човешките, държави, човешките права и економическото развитие ще бъдат сред основните и приоритети Европейския съюз е обезпокоен от радикализацията на буддийските монаси. Отношенията между Европейския съюз е, и Миянмар изминаха дълъг път от 2011 година е, насам. Е, санкциите и ембаргото бяха прекратени през 2012 година, и окончателно премахнати през 2013. Работната група между Миянмар и Европейския съюз активно участие на Европейския парламент заседава през 2013 година. Два кръга на диалог за човешките права бяха проведени от 2014 година на, насам Очакваме да последват подходящи действия, следващи препоръките през следващата година. Европейския съюз беше поканен да подпише като международен свидетел споразумение за прекратяване на огъня. Заедно с други донори ние създаваме фир, мирен фонд, за да може процеса да продължи. В момента се преговаря споразумение за насърчаване на инвестициите. Европейския съюз има определена стратегия и приоритети и подкрепи процеса на преход в Миянмар съгласно документа, прият от съвета през юли 2013 година. Основните приоритети за нас са демокрация, мир, търговия и развитие и участие на Миянмар в международната общност. Двустранната програма за сътрудничество и многогодишната индикативна програма до 2020 година е подплатена свързана с подходящото финансиране. Не. Това е изцяло е, в съзвучие с стратегията на страната. Европейския съюз е, предоставя и хуманитарна помощ е, е, за вътрешно е, разселените лица и унези без родина. Европейския съюз се ангажира да продължи да подкрепа демократизацията на страната. Европейския съюз е готов да поеме своята част от отговорността, за да доведе прехода в Миямар до успешен край. Благодаря ви за вниманието. Благодаря ви, господин министър. Сега ще дам думата на изказващите от името на политическите групи, господин Тусен, за НП две минути. Благодаря, господин председател. Заедно с шестима други колеги, парламентаристи, бях член на мисията за наблюдение на изборите в Миянмар и нашето впечатление беше положително, както по отношение на провеждането на гласоподаването, така и преборяването на гласовете. Нямаше никакви нарушения, за които да докладваме. Изборната активност беше 80%. След изборите Правителството до сега призна своята а, загуба. А, партията на госпожа Ансан Сучи получи 80% от гласовете и в момента съставя ново правителство. А, в настоящата ситуация е важно да се разглежда изборната победа и политическите промени в Миямар в контекста на ситуацията в държавата. Въпреки положителните развития, не може да се смята, че Миямар е демократична държава. Военните в Миямар получават 25% от местата в парламента. Според Конституцията госпожа Сансучи не може да се кандидатира за президент. Освен това има нарушение на човешките права, дискриминират се малцинства. Рухиния и други мусулмански малцинства са най-засегнати. Те са преследвани до сега предизвикателствата пред новия парламент са сериозни. Има обаче воля за постигане на мир. И това е добра предпоставка. Смятам, че Европейският съюз трябва да насърчава това развитие. Благодаря. Сега социалистите и демократите, госпожа Нагон. Лидер на мисион до обсервационно господин председател. Като лидер на наблюдателната мисия на парламента, бих искал да изразя удовлетворението си от нашата работа. Това бяха отворени, открити избори, избори след 7 години въоръжена диктатура. От политическа и правна гледна точка обаче изборите не отговарят на изискванията. Изборите от 2011 година отделиха 25% от депутатските места на военната хунта. Избирателната комисия имаше някои съмнения, както и всички е, наблюдатели. Имаше и много манипулации преди и след изборите. Много от младсинствата не можаха да гласуват. Сега обаче имаше известен напредък, защото управляващата партия бе победена. И сега има поле за преход – партията на Ансан Сучи се ангажира да създаде демократично правителство, което да се бори за мир. Дали това ще е възможно при положение, че генералите все още са на власт и упражняват контрол върху естествените ресурси? Както вече казах, мюсюлманското младсинство не можа да гласува и нямаше и свои представители. Ксенофобията в страната също нараства и се превръща в проблем. Това обаче е добра възможност защото се надяваме, че човешките права ще бъдат спазени. Необходимо е да дадем тласък към демократизиране на държавата, да упражняваме контрол върху мирния процес и да видим как в крайна сметка ще се справи Националната демократична лига и дали това ще стане без промяна в Конституцията. Благодаря ви от името на консерваторите, господин Танов. Господин uh, а, председател, победата на Анг Сочи със сигурност е историческа а, тази победа трябва да бъде а, е, празнувана, особено с оглед на това, което се случи през 90-та е, година. Президентските избори обаче ще бъдат а, е, трудни. А, Европейския съюз е а, призван да а, подкрепи а, страната. Най-много се залага Националния съвет за сигурност, който е извън а, контрол. А, военните а, имат повечето от местата. А, в парламента позицията на Анг Сучи е отслабена, защото тя не може да се кандидатира за президент, тъй като е майка на британски граждане. Е, ограничения съществуват върху е, милионто е, мусулманско младсинство. Те не могат да докажат своето гражданство и съответно да гласуват. Анг Сучи не може нищо да направи по този въпрос. И трябва да се бори срещу си, вместо да се съсредоточи върху демократичното развитие. Независимо от това, Миянмар е положителен важен пример за демократично развитие за страна в преход. Прехода на Миянмар към Миянмар ще, ще иска още подкрепа от страна на АСЕАН. Благодаря. За АЛДЕ господин Ламсторф. Благодаря, господин председател, господин председател на съвета. Много благодаря за вашата похвала за добрата работа на мисията. Ще предам на моите колеги вашата похвала. Моят мандат продължава до даването на окончателния доклад и ще продължа да работя в тази посока. Действително, това бяха исторически избори. Всеки с малко политически нюх може да установи колко надежди се свързват с тези избори. Радвам се, че Европейския съюз можа да даде своя принос с мисията и преди изборите. Какво може да се каже? В рамките на изборите нямаше насилие свързано с самите избори. Много от проблемите, които бяха очаквани на вечерието на изборите, всъщност не настъпиха. И най-голямото опасение всъщност беше дали избирателите ще фигурират в списъците и това беше така. Колегата Чарлз Танък спомена за куриозната ситуация в Конституцията и тук държавата влиза в една деликатна преходна фаза аз пледирам всички европейски институции да останат в контакт с Миямар и да следят ситуацията когато е, говорим за сътрудничеството на европейските институции, често има е, търкания, но в този случай това изобщо не беше така. е, всички наши колеги работиха чудесно заедно, работихме добре с комисията, с службата по външна дейност и действително имахме късмета е да, да работим с нашия колега Ролан Кобя, шеф на нашата делегация. Така че надяваме се с ангажимента на европейците Миямар да поеме по пътя на демокрацията по успешен начин. Благодаря. Сега от името на Зелените ще говори госпожа Арсентин. Критик от de voorbereiding van de verkiezingen. Благодаря ви. Колегите вече критикуваха а, предизборната кампания. А, да, действително имаше хора, които не успяха да отидат да гласуват. И цяло споделям казаното от господин Танок. Дали госпожа Ансан Сучи ще се занимае с проблемите на младсинствата? Въпреки всички критики обаче, ние все пак бяхме свидетели на добре организирани избори и бих искала да благодаря най-вече на младите жени, които бяха в избирателните секции, които се държаха така, като че ли са работили там цял живот. Военната хунта прие а, зашеметяващия резултат на Националната демократична лига. Това е добро начало за новата парламентарна демокрация. Съвсем не сме постигнали нашата цел. 25 години военната хунта имаше възможност да разписва по свой начин Конституцията. Сега обаче ще се целим към истинска демокрация. Ето защо по време на този процес ние като европейски депутати ще трябва да играем нашата роля. Ние желаем да помогнем да се постигне парламентарна демокрация. Ние заедно с вас ще работим за тази цел защото в този парламент депутатите не стоят по политически групи, а по азбучен ред. Така че там изобщо не познават идеята за няколко партии. Благодаря колегата Бетини. Io ho avuto l'onore di partecipare alla missione di osservatore. Благодаря, господин председател. Аз също имах честа да участвам в наблюдението на изборите. А, Госпожа Гомеш подкрепеше нашата работа. В Миянмар демокрацията удържа огромна победа с победата на Ансучи. Въпреки това 25% от местата в парламента са за военните, техни са и ключовите министерства на отбраната и вътрешните работи. Изборите показаха, че има трудности, което е неизбежно, но като цяло изборите минаха мирно. Населението изцяло съзнаваше голямото значение на тези избори и успя да се възползва от своя исторически шанс. Но нека да не прибързваме нещата се развиха в правилната посока, но биха могли всеки момент да се обърнат. Мянмар е в процес на преход, все още се чака официалното оповестяване на изборните резултати. Докато се формира истинско гражданско правителство, ще мине още много време. Необходими са изменения на Конституцията до този момент Аун беше героиня. Тя и най-ната партия много изстрадаха. Режимът обаче отказва изцяло да сдаде властта. Затова Миянмар се нуждае от подкрепа за да се разрешат и спешните въпроси с конфликтите между етносите по границите с съседните държави. Имаше много, които не можеха да докажат своята идентичност и трябваше да изградят секции край своите колиби. Очакваме от Миянмар много. Миянмар също очаква много от нас. Госпожа Гърлинг. Благодаря. Триумфът при изборите на Анг Сан Сучи трябва да бъде празнуван. Официалните резултати потвърждават 77% от местата и това трябва да е предпоставка за промяна в Мямар. Действително остават и предизвикателства, като например етническите конфликти. Действително трябва да бъдат признати тези резултати, но по-трудно ще бъде да се постигне интегриране на всички политически групи в бъдещото управление. Е, Европейският съюз следва това положение и трябва не само да поддържаме отношения с Миямар, а и с държавите от АСЕАН. Нашето сътрудничество с азиатските държави се разраства и не бива да бъде поставено под да бъде застрашено. Самата аз съм член на делегацията в АСЕАН а, и искам лично да поздравя в този момент Ансан Сучи за убедителните а, резултати в изборите. Господин Гостинаро, сега има дума. Господин председател, бих искал да изразя съчувствието си и съболезнованието към работниците, които загубиха живота си нефрит, в мината за нефрит в понеделник. Сега относно изборния процес. Изборният ден протече гладко. Но трябва да наблегнем и на следното. Хората ясно изразиха своята а, воля за да поемат по пътя на демокрацията. Официалните резултати показват, че хората са подкрепили символа на мирен преход към демокрация – като например Алсан Сучи, която спечели и наградата Сахаров. Но да не се самозалъгваме, тези избори са добра начална точка, но това е само начална точка в рамките на дълъг преходен процес. Ще трябва да се избере и президент. 25% от депутатските места са в ръцете на военната хунта. Същото се отнася и до някои ключови министерски места. Сега от съществено значение е всички да уважат резултата от изборния ден и да има примирие. Президента и военната хунта трябва да приемат резултата, но това е първа стъпка. Те ще трябва заедно да работят по пътя на прехода. Европа също трябва да подкрепи Миянмар. Госпожа Жил, благодаря, господин председател. В Миянмар беше постигната важна победа. Поздравление за Ансан Су Чи, която спечели две трети от местата в парламента. Аз обаче съм загрижен поради причините, които казаха моите колеги. Голяма част от хората не можаха да гласуват това не е факт, който подкрепя националното а, помирението. А, наскоро почти 100 души загинаха от а, свлачеще в една мина за нефрит, което а, показва а, какви са условията в а, мината промишленост. А, Конфликти, подобни на този в Конго, показаха, че не е възможен мирен преход в страна, където има толкова силни връзки между индустрията и военните. Европейския съюз трябва да подкрепи а, новите лидери, за да се борят с това а, явление. Видяхме множество економики, като а, а, Малайзия, например, а, да отстъпват по отношение на човешките а, права. За това призовавам а, комисията да обмисли възможностите за бъдещи ангажименти, за да можем да се координираме по възможно най-добрия начин да насърчим търговията и инвестициите, без това да нарушава демокрацията и човешките права. Минаваме към спонтанните изказвания. Господин Кукан. Благодаря. И аз искам да а, подчертая историческото значение на изборите в Миямар. Гражданите демонстрираха своята подкрепа за Националната демократична лига. Интересно е какво ще се случи сега, защото този процес придвижва държавата в посока демокрация, но остава още много работа. Надявам се Националната демократична лига да започне процеси на реформи в Миямар. В същото време националното помирение трябва да бъде приоритет. А това е голямо предизвикателство на, за госпожа Ансан Сучи. В Европа имаме опит с подобни процеси на преход и би трябвало да можем да подпомогнем нашите партньори в тяхната задача. Призовавам върховният представител да следи ситуацията след изборите и да предложи подкрепа за Мьянмар. Благодаря ви. Minister. Благодаря ви. Ночис Мариас има думата. Благодаря ви, господин председател. На 8 ноември народа на Миянмар режи да сложи край на, воен... на управлението на военната хунта – която е на власт от 2005 година. Всички се включиха в изборите и избраха Аун Сан Сучи, която получи Нобелова награда за мир. Тя бе преследвана от военната хунта в Мянмар. Все още са на лице трудности обаче, защото 25% от депутатските места са в ръцете на военната хунта ще има много работа, за да се постигне спазване на човешките права. Европейския съюз трябва да работи редом с новите политически сили в Мянмар. Трябва да се осигури закрила и на религиозните младсинства. Роинга, племето Роинга все още е обект на дискриминация. Аз многократно съм упоменавал проблемите на това младсинство. Благодаря. До, Господин Къстат. Благодаря, господин е, председател. Изборите в Миянмар а, е, са важен момент в историята на тази страна. Най-накрая тя стъпва по пътя на демократичното а, е, развитие. А, за мен беше голяма чест да представлявам а, а, парламента в такъв исторически момент. А, пред правителството обаче стоят нови предизвикателства. Влиянието на военните трябва да бъде намалено, защото те имат 25% от а, местата а, в парламента. 0,8% от брутния вътрешен продукт се дават за здравеопазване, но а, същия процент и за образование. Трябва да се води борба и с корупцията, дискриминацията на хохингите, които най-вероятно са обект на най-ожесточени е, преследвания. Трябва да направим така, че да подкрепим прехода в Миянмар. Господин Полчък pane předsedající <clears throat> já musím říci že pro mě byl. Eh, благодаря господин председател. трябва да кажа че тази сутрин когато бяхме информирани сутринта когато разбрахме за резултатите от изборите в Миямар това беше венецът на едно положително развитие от последните години. Разбирам, че имате и критика и че етнически мълтинства не са участвали в изборите, но въпреки това трябва да подкрепим демократичния процес в Миямар и победителката Ансан Сучи, която сега носи отговорността за по-нататъчното развитие. Трябва да апелираме и към върховният представител да положи усилия да подкрепи демократичния процес, започнал в Миямар. Виждаме надеждата на населението на Миямар. Трябва да ги подкрепим, защото това, те са част от нашето общо бъдеще. Благодаря. Благодаря. Господин Polczak. Chciałem пани, Pani i Panów posłów, że właściwe władze Hiszpanii благодаря. Искам да ви информирам, че а, испанските власти информираха председателя на Европейският а, парламент, че господин Хавиер Бенито Солага е избран за член